Uh, colleagues, dear colleagues, we have to start. So we have today... Добър ден, колеги! Нека започнем. Моля да се концентрирате. Днес предстои да вземем много важно решение предстои да проведем учредително заседание ще се очреди бюрото на комисията. Бившата ни председателка, госпожа Валеан, бе номинирана за член на комисията. Затова сега трябва да гласуваме, вероятно, за да изберем нов председател. господин Блага ще замести господин Кобилиус, господин Салини, ще замести госпожа Ниблер, госпожа Тот, ще замести господин Гюрк. Това са заместниците от НЕП, социалистите и демократите. Господин Зюд ще замени господин Календа, господин Чиз,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 Господин Карем ще замести господин Пекшер. Идентичност и демокрация. Госпожа Билд ще замести господин Мариани. Екаре. Колегата Рокен ще замести колегата Тушеновски. Обединената левица. Господин Ботенга ще бъде заместен от госпожа Корнелия Ернст. Това е. Имаме кворум. И сега моля да излъчите кандидати. Good morning. Добро утро, благодаря ви. От името на групата на НЕП искаме да издигнем кандидатурата на господин Бусой за председател на комисия ИТРЕ. Благодаря. Добро утро, благодаря. Искам да издигна кандидатурата на колегата ми Жоел Мелан. Sorry. Жоел Мелан. Жоел Мелан. Uh, Кандидатите приемат ли? Do you agree to candidate? Yeah. Искате ли да се кандидатирате? Добре. So, um, We have then to, um, to take a secret ballot. Ще проведем таен вод. Двама са кандидатите. Всеки член има по един глас. Е ЕНП имат 18 гласа, социалистите и демократите 15, Обнови Европа 10, ЕКАРЕ 6, Обединената левица 4 и независимите депутати 4. По време на първия тур ще бъде излъчен кандидатът, сформирал абсолютно мнозинство. To go now to the, to the, to the vote. Нека пристъпим към гласуване. Um, yeah, I just remember that, uh... uh Нека ви припомня, че за мадам Мелан ще трябва да гласувате с червеното копче, а за господин Бушой с зеленото. Нека проведем първо пробно гласуване. Системата работи. Okay, maybe the question is, do, are you ready to, to vote? Готови ли сте да гласувате?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 Готови ли сте да гласувате? Пристъпваме към гласуване. Моля, гласувайте. Вот вот всички ли гласуваха? Край на гласуването. E Един глас в повече от НП. Okay. Сега всичко е наред. Всички гласуваха, нали? Добре, край на гласуването. Sol and uh, six, Mr. So congratulations. Поздравления. Chairman, please take your seat. Господин председател, моля заемете мястото си. Uh, thank you very much, colleagues. Uh, just allow me to have a very short statement. Uh, first of all, I would like to express... Благодаря ви, колеги. Нека направя съвсем кратко изявление. Нека първо ви благодаря. Благодаря ви за гласуваното ми днес доверие ще подходя изключително отговорно и ангажирано към работата си като председател. Благодаря на ЕНП и на координатора ни господин Елер, както и на заместничката му госпожа Карвалю, че издигнаха кандидатурата ми. Благодаря и на колегите ми от румънската делегация за подкрепата. Според мен комисията ИТРЕ е най-важната комисия в този парламент. Тя отговаря за промишлената политика на Съюза, политиката в областта на новаторството и научно-изследователската дейност, в областта на космоса, и на новите технологии. Затова и оказваме много голямо въздействие върху живота на гражданите. Гласувахме за новата комисия миналата седмица. Сега ни предстои много работа. Трябва да поемем ангажимент за това да сме двигателят на промяната в парадигмата. Трябва освен това обаче да запазим и определен баланс – Едновременно с това следва да се справим и с много важни предизвикателства. Трябва да вземем предвид климатичните промени, но да помислим също така и за конкурентоспособността и заетостта. Необходима ни е амбициозна политика за промишлеността. Трябва да осъществим също и преход в енергетиката, за да постигнем стратегическата цел за свеждане до нула на въглеродните емисии. Едновременно с това трябва да останем конкурентоспособни, да запазим енергийната си сигурност и работните места, както и да гарантираме справедлив преход. Ще бъда вас партньор, ваш партньор по време на дискусиите. Ще се боря за опазването на компетенциите на нашата комисия. Ще се погрижа за това в работата ни да има баланс, както и за това да проявяваме прагматизъм. Благодаря. Thank you once again. We'll take a short... Благодаря ви още веднъж. Ще прекъснем за малко в 10 часа. Моля отново да сте тук, за да започнем работния ден.